въздържали се, отхвърлено. 287 и Агри 49 против, въздържали се, прието. Агри 50 за, против, въздържали се, прието е. изменение 290 за, против, въздържали се, прието е. 291 за, против, въздържали се, отхвърлено. 292 Ягри 51 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 293 за, против, въздържали се, отхвърлено. А сега компромис 2 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 299 и Агри 55. За, против, въздържали се, прието е. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 5. За, против, въздържали се, прието е. Изменение 305 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 337. За. Против. Значи 337 изменение гласуваме. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 338. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 339 и Агри 66 за. Против. Въздържали се. Прието е. 340 за. Против въздържали се, отхвърлено. Акри 67 за, против, въздържали се, отхвърлено. 341 за, против, въздържали се, отхвърлено. 342 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 29 за, против, въздържали се, прието е. 347 за, против, въздържали се, прието е. 348 и Агри 69 за, против, въздържали се, отхвърлено. 349 и Агри 70 за, против, въздържали се, отхвърлено. 350 и Агри 71 за, против, въздържали се, Отхвърлено. Изменение 351. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 21. За. Про... Против. Въздържали се. Прието е. 352 и 9 извинявайте за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 362 за против, въздържали се. Нека проверим. Уморихте се вече, предполагам. Абе, да моля гласувайте. Фюсо. Е на гласуването. Прието е. Компромис 22. За, против, въздържали се, прието е. 372. За, против, въздържали се, отхвърлено. 373 за, против, въздържали се, отхвърлено. 374 за, против. За, против, Въздържали се? Нека проверим. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Гласувахте ли? Край на гласуването отхвърлено. 375 за, против, въздържали се, отхвърлено. Изме... Изменение 376 за, против, въздържали се, отхвърля се. 377, Агри 73 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 378, съответстващо за, против, въздържали се, приема се. Изменение 379 за, против, въздържали се, хвърля се. Изменение 380 за, против, въздържали се, отхвърля се. Идентично. Агри 74. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 30. За. Против. Въздържали се. Одобрява се. Изменение 399. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 400. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 36. За против, въздържали се, одобрява се. Гласуваме изменение 401, агри 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 402 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 77 за, против, въздържали се, приема се. Emendamento 405. Chi е фаворе? 405. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 406. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 407. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме Изменение 408 и Агри 78. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме изменение 410. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 411. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение Агри 79. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменен 418. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 81. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 82. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменен 419. За. Против. Въздържали се? Приема се. Изменение 421. Не. Агри 83. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 421. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение. Трябва да гласуваме 422. За. 422. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 423. За, против, въздържали се, приема се. Нека проверим. 423. Верификамо. 423-то изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме Изменение 37. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 424. Всъщност това отпада. Гласуваме компромис 10. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 435 за, против, въздържали се, одобрява се. Компромисно изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 436 за, против, въздържали се, проверяваме. Il voto е aperto. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 33 компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. Агри 92 съответстващо за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 458 за, против, въздържали се, проверяваме. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Крайно гласуването. Приема се. Гласуваме изменение 459. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 45. За. Против. Въздържали се. Чек. Проверяваме, тъй като резултатите са противоречиви. Авете вода до il voto е chiuso. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Сега 461, 462 и Гагри 93 за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. 464 за. Против. Въздържали се. Приема се. 465 за, против, въздържали се. Приема се. 466 и Агри 95 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 467 за, против, въздържали се. Приема се. Четиристотин и Агри 97 идентични за, против, въздържали се, приема се. Изменение Агри 98 за. Против. Въздържали се. Приема се. Четиристотин за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. С един глас разлика. Айкри 99 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. 472 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 473 и 101 тъждествени за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 474 за. Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 102 агри че за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, нека проверим. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 475 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 476 Ягри 103 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще проверим, що ми искате. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Извинявайте. Било е прието. Следва 48. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, при проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 477 за, против, въздържали се, приема се. 478 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 481 за, против, въздържали се, приема се. Изменение Агри 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 482 за, против, въздържали се, приема се. Съответства на 483 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 484 за. Против. 484. И 493 заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Агри 107 за. Против. Въздържали се. Приема се. 494 за. Против. Въздържали се. Приема се. 495 за, против, въздържали се, приема се. 476 за, 496 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, Приема се. 497 за, против, въздържали се, отхвърля се. 498 и Агри 108 за, против, въздържали се, проверяваме. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 499 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 500. Chi è a favore? Chi è contro? 500 за, против, въздържали се, отхвърля се. 501 за, против, въздържали се, отхвърля се. 502 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 503 за, против, въздържали се, отхвърля се. 504 за, против, въздържали се, отхвърля се. 505 и 506 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 507 за, против, въздържали се, отхвърля се. 508 за, против, въздържали се, отхвърля се. 509 за, против, въздържали се, отхвърля се. 510 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 563 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 562 за, против, въздържали се, приема се. 564 Не, извинява се председателят. 561 втора част на господин Петър Лизе. Е Съответства на 563 и 562. Трябва да гласуваме. 561 втора част. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. 5, 6, 4 за. Благодаря. Против въздържали се, отхвърля се. 565 и 111 на Агри за, против, въздържали се, отхвърля се. 566 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме, добре. Un SND di troppo. Че е SND di troppo. От социалистите демократите май гласуват повече хора, отколкото са в залата. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Пет, шест, седем за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега изменение 591 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 592 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Votiamo adesso il 593. Преминаваме към 593 за, против, въздържали се, приема се. 54-то изменение е сходно с 593 за, против, въздържали се. Нека проверим. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Гласувахте ли всички край? Приема се. Изменение 598. Господин Пот. 598. За, за против. задържали се. Проверяваме. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички и край на гласуването? Отхвърля се. 597 и Агри 118 първа част. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 118 втора част. За против, въздържали се, приема се. Изменение 599 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 119 на Агри за, против, въздържали се, приема се. 600 за, против, въздържали се, приема се. 601 за, против, въздържали се, при отхвърля се. 602 за. Против. Въздържали се. Приема се. 603 за. Против. Въздържали се. Приема се. 605 за. Против. Въздържали се. Приема се. 604 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 615 за. Моля да вдигнат ръце тези, които са за това изменение. Против, въздържали се, отхвърля се. 616 и Агри 122 тъждествени за, против, въздържали се, отхвърля се. 617 за, против, въздържали се, проверяваме. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 619 за, против, въздържали се. Проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Сравен брой гласове. 618 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 620. За, против, въздържали се, отхвърля се. 621 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Now, l'emendamento 622. Изменение 622 за. Против. Въздържали се. Приема се. 623 за. Против. Въздържали се. Приема се. 624 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 626 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 627 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 123 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 66 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържани се, приема се. Изменение 641 за, против, въздържани се, приема се. Изменение 642, Агри 127 за, против, въздържани се, отхвърлят се 6, 4, 4 и Агри 128 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 643 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 645 за, против, въздържали се, електронна проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Агри 130 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 655 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 656 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 657 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 69 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 658 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6-6-1 за, про... 6-6-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6-6-2 несъвместимо за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6-6-3 за, против, въздържали се, електронна проверка. Avete вотато тути. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 664 за, против. Приема се. 665 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 666 за, против, въздържали се, електронна проверка. Oh. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 667 за, против, въздържали се, електронна проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 668 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 669 са, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 670 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 671 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 672 и 673 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 674 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 675 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 676 и 677 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 678 и 679 за, против, електронна проверка. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването отхвърлят се. Шестстотин за. Против. Въздържали се. Приема се. 681 за. Против въздържали се. Екаре не гласува. Електронна проверка. 681. По 681. Трябва да ме подкрепят всички политически групи. Уморени сме, но трябва да гласуваме. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 682 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 683 и Агри 134 за, против, въздържали се, приемат се. 3 и Агри 134 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 686 и Агри 136 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 687 за, против, въздържали се, отхвърля се. 688 за, против, въздържали се, отхвърля се. 689 за, против, въздържали се, електронна проверка. Авете вотато тутти, и voto è... Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 72 за. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 692 за. Кой е за 692? Против? въздържали се, приема се. Изменение 74 за, против, въздържали се, приема се. 693 за, против, въздържали се, приема се. Беше прието. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Респинто. Отхвърля се. Votiamo l'emendamento 75. Изменение 75 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 76 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 694. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 77. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 78. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 79. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 80 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по изменение 700, втората му част. На госпожа Каденбах за, против, въздържали се, приема се. Изменение 709 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 82 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 83 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 732 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 733 съвместимо за, против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 735 за, против, въздържали се, приема се. 736 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 734 и 737 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 741. 741 за, против, въздържали се, отхвърля се. 740 и 742 и 743 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 744 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 745 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по изменение 772, втората част. Дантан и Делахай за, против, въздържали се, приема се. 775 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването отхвърля се. Компромисно изменение 15. За, против, въздържали се, приема се. Изменен компромисно 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 784 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 787 за, против, въздържали се, електронна проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по изменение 787 за, против, въздържали се, електронна проверка. 788. Изменение 788. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 797 и 798 за, против, въздържали се, електронна проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приемат се. Изменение 799 за. Против. Въздържали се. Приема се. 800 за, против, въздържали се, приема се. 801 за, против, въздържали се, приема се. Агри 150 за, против, въздържали се, приема се. 802 за, против, въздържали се, приема се. 803 за, против, въздържали се, приема се. 804 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 821 и 829 за, против, въздържали се, приемат се. 830 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение Агри 154 за, против, въздържали се, електронна проверка. Авете вода до il voto е кюзо. Гласуваха ли всички? Край на гласуването приема се. Изменение 859. За, против, въздържали се, приема се. Агри 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 860 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 861 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 862 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 867 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 156 и изменение 868 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 869. Изменение 869 за, против, въздържали се, отхвърля се. 870 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 101 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 871 за, против, въздържали се, отхвърля се. 872 за, против, въздържали се, отхвърля се. 873 за, против, въздържали се, отхвърля се. 874 за, против, въздържали се, отхвърля се. 875 за, против, въздържали се, приема се. 876 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 19 за, против, въздържали се, приема се. Агри 159 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 193. 893 отпада. 889 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 160 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 890 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 891 за, против, въздържали се, отхвърля се. 892 за, против, електронна проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso, respinto. Гласуваха ли всички? Край на гласуването отхвърля се. Изменение 103 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 104 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 894 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 895 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 105 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по изменение 898 за. Кой е за 898? Против, въздържали се, приема се. Изменение 899 и Агри 162 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 900 за, против, въздържали се, приема се. 901 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 902 за, 902 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 904 за, против, въздържали се, приема се. Деветстотин и Агри 166 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 906 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 907 за, против, въздържали се, отхвърля се. 908 за, против, въздържали се, отхвърля се. 909 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-10 за, против, отхвърля се. 9-1-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-1-2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-1 3 и 9 едно 6 заедно. Можем ли да ги гласуваме заедно? За, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 106 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 918 за, против, въздържали се, приема се. Девет едно девет и Агри едно шест седем за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 920 за, против, въздържали се, приема се. 921 за, против, въздържали се, приема се. Агри 168 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 922 за, против, електронна проверка. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 923 за. Против. Електронна проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. изменение 924 за, против, въздържали се, отхвърля се 925 за, против, въздържали се, отхвърля се 926 за, против, въздържали се, отхвърля се 927 за, против, въздържали се, отхвърля се 928 за, против, въздържали се, приема се 929 за, против, въздържали се, електронна проверка. Авете вотато тутти. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 930 за. Против въздържали се, отхвърля се. Агри 169 за, против, въздържали се, приема се. 931 и Агри 170 за, против, въздържали се, приемат се. 934 за, против, въздържали се, електронна проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърлят се. Девет три пет. За. Против. Въздържали се. Приема се. 936 за, против, въздържали се, отхвърля се. 937 за, против, въздържали се, електронна проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 938 за, против, въздържали се, мисля, че се приема, но нека проверим. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 939 за. Против. Въздържали се. Приема се. 940 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка.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 942. За. Против. Въздържали се. прията е. 943. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Край на гласуването. Отхвърлено е. 4, за против, въздържали се, отхвърлено. 945 за, против, въздържали се, отхвърлено. 946 за, против, въздържали се, прието е. Една 7 за против. 109 за против. Прието 109 за против. Въздържали се. Прието е. 110 за против. Въздържали се. Прието е. Агри 1 за против. Въздържали се. Прието е. 111 за против. Въздържали се. Прието е. Агри 2 за против, въздържали се, прието е. 112 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 113 за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 1 за, против, въздържали се, прието. 114 за, против, <clears throat> въздържали се, отхвърлено. 115 за, против, въздържали се, отхвърлено. 116 за, против, въздържали се, отхвърлено. Агри 3 за, против, въздържали се, прието. 119 за, против, въздържали се, прието 117 за, против, въздържали се, прието 120 за, против, въздържали се, прието, отхвърлено. Агри 4 за, против, въздържали се, прието. 121 за, против, въздържали се, отхвърлено. 122 за, против, въздържали се, прието. 123 за, против, въздържали се, прието. 124 за, против, въздържали се, отхвърлено. 125 за, не, извинявайте, 124 бе отхвърлено. 125 за, против, въздържали се, отхвърлено. 126 за, против, въздържали се, прието. Агри 5 за, против, въздържали се, прието. 127 за, против, въздържали се, отхвърлено. 129 за, против, въздържали се, отхвърлено. 128 за, против, въздържали се, прието. 130 за и агри 6. За, против, прието. 131 за, против, въздържали се, отхвърлено. 132 за, против, въздържали се, Отхвърлено. 133. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 134. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 135. За. Против. Въздържали се. Прието. 136. За. Против. Въздържали се. Прието. 137. За. Против въздържали се, отхвърлено. 138 за, против, въздържали се, отхвърлено. 139 <clears throat> за, против, въздържали се, отхвърлено. 140 за, против, въздържали се, отхвърлено. 141 за, против, въздържали се, прието. 140, за, против, въздържали се, Прието. Компромис 1 за, против, въздържали се. Прието. 149 за, против, въздържали се. Прието. 150 за, против, прието. 151 за, против, въздържали се. Прието. Агри 9 за, против, въздържали се. Прието. 155 за, Против. Нека проверим 155-то. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Отхвърлено. 153 е. <clears throat> за, против, въздържали се, прието 154 е. за, извинявайте, не гласуваме това изменение. Гласуваме 156 за, против, въздържали се, прията. 157 е. за, против, въздържали се, отхвърлено. 158 за, против, въздържали се, отхвърлено. 161 за, против, въздържали се, прието. 159. Не. Не, извинявайте, гласуваме Агри 10. <clears throat> за, против, въздържали се, прието е. 160 за, против, въздържали се. Нека проверим 160. Avete votato tutti? Voto è chiuso. Respinto. Край на гласуването отхвърлено noi. Е. Tretto. За против, въздържали се, прието е. 162 за, против, въздържали се, отхвърлено. 164 и Агри 11 за, против, въздържали се, прието е. 165 за, против, въздържали се, прието е. Агри 12. Не, то пада. 168 за, против, въздържали се, прието е. Сто седемдесет за, против, въздържали се, отхвърлено. Негри 13 за, против, въздържали се, прието е. Агри 14 за, против, въздържали се, прието е. 173 <clears throat> за, против, Въздържа ли се. Нека проверим. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Край на гласуването. Отхвърлено. Сто за, против, въздържали се, отхвърлено. 175 за, против, въздържали се, отхвърлено. 176 за, против, въздържали се, отхвърлено. 178 за, против, въздържали се, отхвърлено. 177 и Агри 15 за, против, въздържали се, прието. 179 за, против, въздържали се, прието е. 180 за, против, въздържали се, отхвърлено. 181 за, против, въздържали се, отхвърлено. 187 за, против, въздържали се, отхвърлено. Четвърто за, против, въздържали се. Нека проверим. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Край гласоване. гласуването. Отхвърлено е. 182 за, против, въздържали се, прието е. 183, извинявайте. 185. Гласуваме 185. За, против, въздържали се, прието е. 186 за, против, въздържали се, прието е. 188 за, против, въздържали се, прието. 18 агри за, против, прието е. Агри 19 за, против, въздържали се. Нека проверим. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Край на гласуването. <clears throat> Отхвърлено. 189 за против, въздържали се, прията. 192 е. за, против, въздържали се, прието 190 е. за, против, въздържали се, отхвърлено. 193 за, против, въздържали се, отхвърлено. Агри 20 за, против, въздържали се, прието. 194. Та пада. 195. За. Против. Въздържали се. <clears throat> Нека проверим. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Край на гласуването. <clears throat> Отхвърлено е. 196 за. Против въздържали се, прието. 197 за, против, въздържали се, нека проверим. Авете вотато тутти, И вото е Кю. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. Да няма смисъл. Votiamo adesso Agri 22. Chi è a favore? Agri 22. За? Против? Въздържали се? Прието е. 198. И Агри 23. За? Против? Въздържали се? Прието е. 199. За? Против? Въздържали се? Нека проверим. Avete votato tutti? Il voto е chiuso. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. 201. За, против, въздържали се, отхвърлено. 200. За, против, въздържали се. Прието е. 202. За, против, въздържали се. Прието е. 6. За, против, въздържали се, прието е. Докладчикът има думата. Аз бих желала да благодаря на всички колеги за тяхното търпение. Гласуването бе дълго. Благодаря и на вас, господин председателю. Трудно е да се председателства, когато има за гласуване толкова голям брой изменения. Искам да благодаря на всички колеги, но преди всичко на докладчиците в Сянка от всички политически групи. Както успяхте да видите, имаше голям брой компромисни изменения. Това изискваше много работни срещи. И то от текстове, които понякога бяха доста сложни. Затова искам да благодаря на всички ви за атмосферата, в която протече тази работа, за прекрасното сътрудничество. Това, което представихме пред вас днес, наистина е екипен труд и за това държах да благодаря. Не бих желала днес да ви моля незабавно да дадете мандат за преговори върху този текст тъй като ми се иска първо докладът да бъде одобрен на пленарно заседание. Е, текстът е с огромно значение. Става дума за огромни залози за е, общественото здраве и е редно според мен всички колеги да се произнесат върху него, а не само членовете на настоящата комисия. Затова е, бих желал да спазим стриктно законодателната процедура, ролята на Европейския парламент и да не се отклоняваме от изискването за публичен дебат. Важно е докладът да мине на пленарно заседание било през март или през април месец. Искам да ви предложа още едно послание. Много работихме, за да стигнем до този резултат. И разбира се, зная, че е, като всеки компромис, е, при този доклад е, трябваше всички да направят отстъпки и следователно не могат всички да бъдат напълно доволни. В крайна сметка, необходимо е да се държи сметка за интересите на всеки. Работата бе сложна, извършихме я съвместно и ми се иска докладът да бъде прият на пленарно заседание, като така се стигне до текст категоричен, солиден и разбираем. Както казах, залогът е голям, общественото здраве. Кое е моето послание сега? Всеки трябва да се държи отговорно за да не се внасят отново измененията отпаднали днес. Това би създало риска да се създаде текст, в който равновесието ще е нарушено. Зная, че ще има още разисквания, очаквам ги с удоволствие, но бих искала да не се поставя под съмнение дългата ни и усилена работа. Благодаря още веднъж на всички докладчици в Сянка от всички политически групи, но благодаря и на съветниците, които ни съпровождаха в целия процес. Това исках да кажа. Благодаря ви, господин председател. Бих искала, ако са съгласни колегите, да изпратим текста за гласуване в пленарно заседание. Наистина благодаря на всички ви за вашето сътрудничество. Donc on, on vote. <laughs> We have now... Значи сега гласуваме. Председателят. В такъв случай сега гласуваме окончателно върху текста като цяло. Начало на гласуването. Avete от tutti? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Adesso dobbiamo votare la risoluzione legislativa per voto elettronico. А сега трябва да гласуваме електронно върху резолюцията. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Дължим поздравления на докладчика. soltanto la presentazione in 10 minuti non facciamo il dibattito. We go to the next point in our... И така преминаваме към следващата точка в дневния ред. Гласуването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 Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение за. Е, две. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 25. Устно изменение от зелените. Възражение? Не. Благодаря. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 26. Сусно изменение по искане на ЕНП. Възражение? Не. Благодаря за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 27 и 28 заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 на Агри за, против, въздържали се, приема се. Сега изменение 29. Има и устно изменение към него. Възразява ли някой? Не. Нека подложим на гласуване за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33. Отново. Сусно изменение от групите на социалистите, демократите и НП. Възражения няма. Изменение 33. За. Против. Въздържали се, приема се. Агри 7. За. Против Въздържали се, отхвърля се. Изменение 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 9. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37, агри 10, идентични, заедно за, против, въздържали се, Приемат Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 39 е оттеглено. Изменение 40. За. Против. Въздържали се. При... Отхвърля се. Изменение 10. За. Против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 против, въздържали се, приема се. Изменение 12, 46, Агри 12, заедно, за, против, въздържали се, приема се. 40, Тоест. 13 изменение, за, про, моля за, изменение 13, против, въздържали се, приема се. Изменение 14, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 13 за, против, въздържали се, приема се. Агри 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Агри 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точки от преамбюла. Първа. Агри 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се изменение, т.е. Агри 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1. И Агри 3 тъждествени за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 19. Сусно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Не. Благодаря ви. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21. Разделно гласуване. Първа част. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Част. Втора. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22. Иска се разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 23. Разделно гласуване. Част първа. За. Против въздържали се, приема се. Част 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. The floor to the rapporteur. Докладчикът. Proposal is amended. Тайно гласуване по проекта с изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Апровата. Приема се. Окончателно гласуване на проекта на законодателна резолюция, начална гласуване. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всичко? Край на гласуването. Одобрява се. Поздравления за докладчика. Е, уважаеми колеги, приключихме е, гласуването, но имаме още една точка в дневния е, род. Поканял съм господин Бертолини от СЗО, за да направи пред нас изложение във връзка с вируса Зика. Няма да имаме време за дебат, но моля поне изложението да бъде чуто, а дискусията ще оставим за друг път. Dear colleagues, we start immediately with... Uh, Скъпи колеги, пристъпваме непосредствено към разискванията по следващата точка. Сред нас е господин Бертолини от Световната здравна организация. Давам му думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да съм колкото се може по-кратък. Може ли да покажем на екрана презентацията ми? Okay. Um, vas-y, move. Otherwise, you can push. Okay. Um, I will talk about uh, uh, very briefly about this uh, public health emergency of international. Ще се изкажа съвсем накратко за извънредното положение във връзка с общественото здраве в световен мащаб, обявено от СЗО на 1 февруари във връзка с вируса Зика. Вирусът Зика е вирусно заболяване, предавано от е, комари от типа Едес. Само един от четирима засегнати от този вирус проявява симптоми. Когато се проявят симптомите, те са доста леки. Под формата на лека треска, оприв, болки в ставите и мускулите и конюнктивит. Няма медикаментозно лечение или вакцина. Основната причина, поради която обявихме извънредно положение във връзка с общественото здраве в световен мащаб, бе микроцефалията аномалия, проявяваща се в ненормално малка обиколка на главата поради аномалия в развитието на мозъка. Друг потенциален ефект от този вирус е синдромът Гиен-Баре, който води до отслабване на имунната система и парализа. Повечето от заразените с вируса Зика се заразяват чрез ухапване от комар от типа Едес. Няма много доказателства за други начини на предаване, като например по полов път. До момента са регистрирани само три случая на предаване по полов път. Само три такива случая са регистрирани в литературата случай на предаване от мъже на жени при полуфакто. Вирусът Зика може да се предава също така и по кръвен път при кръвни преливания, например когато се дарява кръв. Основният механизъм за защита, тъй като няма медикаментозно лечение и вакцина, е всички унези, включително и пътуващите, да използват традиционните методи за защита от комари, като например репеленти против комари, носене на дрехи в по-светли цветове, използване на мрежи, затваряне на вратите и прозорците. Изключително важно е да се опразват или покриват контейнери, които съдържат дори малки количества вода така че да не могат да се развъждат комарите. Заразата бе установена за първи път през 1947 година при маймуни в Уганда. Много е интересно развитието на този вирус. През 1947 бяха регистрирани първите случаи, след това вирусът се разпространи в Западна Африка, на Азиатския континент, в Индонезия и на някои други острови. След това се прехвърли към Гуам, към острови в Тихия океан. Това се случи през 2007 година, разпространи се през 2013 и във Френска Полинезия. От Френска Полинезия се прехвърли към Великденските острови в Чили. Оттам се прехвърли и към Южна Америка. Тук на картата виждате държавите, които към момента са засегнати от този вирус. Тук са посочени засегнатите около 34 страни. Повечето от тях са на американския континент, но и в Юго-Источна Азия, както и в западната част на Тихоокеанския регион. Тук виждате хронологичното развитие на събитията. Първите случаи бяха установени в Бразилия през май 2015 година. Отново през месец май тези случаи бяха потвърдени. Първите случаи на заразяване с синдрома Ген-Баре бяха установени през месец август в Бразилия. Случаи на този синдром бяха регистрирани и в Колумбия. На 30 октомври Бразилия докладва за необичайно повишаване на броя на случаите на микроцефалия във връзка с вируса Зика. Този сигнал ни бе подаден за първи път на 30 октомври. На 30 януари 26 държави докладваха, че има потвърдени случаи на вируса Зика. На 1 февруари обявихме извънредно положение. Към момента в Бразилия се предполага, че има над 4000 случая на микроцефалия. Съгласно оценките, Симптомите на зика са много леки. Повечето хора дори не знаят, че са се заразили. Тук са обобщени някои от цифровите данни, които според мен са много важни. На 30 януари Министерството на здравеопазването в Бразилия докладва 4783 случая на микроцефалия, включително и 76 смъртни случая. От 1000 100 случая, които бяха анализирани в дълбочина. т.е. бяха анализирани в дълбочина всички симптоми. Единствено 404 случая бяха потвърдени. В 709 случая бе отречено наличието на вируса. По 3670 случая все още се водят разследвания. От тези над 4000 случая е вероятно около 25% от случаите да са случаи на микроцефалия. И дори и наистина цифрата да е само 25%, то тя е много висока, тъй като в Бразилия обикновено има не повече от 200 случая на микроцефалия годишно. Тоест в случая ще става дума за надвишаване на тази стойност с около 10 до 20 пъти. Освен това, трябва да изтъкна, че във Френска Полинезия, където имаше епидемия с вируса Зика между 2013 и 2014, са родени бебета с вродени аномалии. Тази епидемия сега се наблюдава и в Бразилия, но не за първи път има случаи на микроцефалия. Много важен е и случаят в Словения, който бе докладван в медицинската литература наскоро. Става дума за млада жена, с която се е заразила с зика в 13-та седмица от бременността си по време на работа в Бразилия. Завърнала се е в Бразилия през 28-та седмица от бременността е била установена микроцефалия в ембриона и жената е трябвало да прекъсне бременността. Бебето е починало непосредствено след прекъсването на бременността. Потвърдено е със сигурност, че е било заболяло от микроцефалия. Това е един от най-важните случаи, описани до момента в литературата. Както вече казах, на 1 февруари 2016 обявихме извънредно положение. Допускахме, че има причинно-следствена връзка между вируса Зика и микроцефалията. Обявихме извънредно положение, тъй като бе изключително голям броят на случаите. Това налага необходимост от координирани действия в световен мащаб – Съгласно международните здравни регламенти, СЗО може да постанови ограничения върху придвижването, но ние постановихме ограничения върху придвижването единствено за бременни жени. Посъветвахме ги да не пътуват към засегнати от вируса държави. На този екран са обобщени някои от основните моменти, по които обмисляме в момента. Има много въпросителни. Обмисляме разработването на лабораторни изпитвания. Има проблеми също така и с извършването на наблюдение върху жени, при които има подозрения за микроцефалия трябва да се вземат при тях важни решения във връзка с бременността, включително понякога и за прекъсване на бременността. Много важен проблем е и контролът върху векторите. Държавите трябва да поемат инициативата за това да упражняват контрол чрез традиционни механизми върху векторите. Трябва да се дезинфекцират и самолети, които идват от засегнати страни. Какъв е рискът от предаване на вируса Зика в Европа? За хората, които пътуват от засегнатите страни към Европа, рискът със сигурност се е увеличил но комарите Едес не се развъждат през зимата. През зимата те не са много активни, поради което и рискът от предаване на вируса Зика в Европа е много нисък. През пролета, през лятото опасността може да се увеличи, тъй като времето се затопля и комарите се развъждат повече. Има нещо важно, а именно Едес Еджипти, комарът, който предава заразата, който предава също така и вирусите Денга и Чинкунгуя, се намира само в района, който е обозначен тук с червено, в източната част на Черно море. Но Едес албопиктус, другият вид комар, така нареченият тигров комар, който предава заразата на Чинкунгуя, случаите на... бяха регистрирани в Италия в Равена 300 случая на тази болест преди време. Тя се разпространи също така и в Гърция, в Харватия, в Южна Франция, в Испания, както и в Южна Германия, Чешката република и Холандия. Ако някой дойде в Европа, заразил се е с болестта, бъде ухапан от комар в един от районите, които споменах, то той може да разпространи вируса и другате. Но за сега няма подобни случаи. Ще предприемем и действия за контрол върху векторите. Много задълбочено изследвах клъстъра на Чинкунгуя. Когато бе установен този клъстър, имаше и много категорична реакция. В рамките само на няколко дни заразата бе изолирана. Бяха установени само около 235 случая, тъй като успяхме да спрем епидемията. Какви са препоръките на СЗО? Много е важно да се упражнява контрол върху векторите в засегнатите страни. Това въжи също и за Европа в бъдеще. Ще трябва също така да се предостави информация на пътуващите. Те трябва да са колкото се може по-внимателни, да използват традиционните методи за защита от комари, трябва да се увеличи и контролът, да се работи за установяване на вируса чрез лабораторни изследвания. Трябва да работим по-активно и в областта на научно-изследователската дейност. Този вирус е подобен на синдрома рубела. Има вакцина за рубела и вероятно ще ни се наложи да използваме ваксини и за млади момичета, за да се предпазят те по време на бременността. Трябва също така да споделяме информация, трябва да предоставяме информация на обществеността. СЗО подпомага държавите в Европа при всички тези мерки с готовност отговаряме и на въпроси. СЗО има и много добра страница в интернет, на която се съдържа много актуална информация. Всяка седмица актуализираме информацията за настоящата ситуация. Препоръчвам ви да се информирате на тази наша страница. Благодарим на СЗО и на господин Бертолини за изложението в края на днешното ни заседание. Съжалявам, днес наистина гласувахме много дълго, но не бе възможно да съкратим гласуването. С това трябва да приключим. Ще продължим утре сутринта. Ще продължим дискусиите по тази точка. Благодаря ви, ще се видим утре сутринта.